Borrell isn't in yet. Yes. Oh, oh, sorry, I haven't seen okay. okay. Dear colleagues, good morning. Добро утро, скъпи колеги. Приемаме ли дневния ред? Благодаря ви. Сега веднага преминаваме към трета точка. Съобщенията ще направя по-късно. Трета точка е достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Трябва да разгледаме измененията. Докладчикът е Емануел Морел. Има 52 изменения. Докладчикът е представил три компромиса. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Трябва да отчетем, че Европейският парламент наистина е много активен в този си вариант. Имаме такс 1, такс 2, борим се с изпирането на пари. Имаме интересното предложение на комисията сега. Наистина се вижда, че има натиск от страна на общественото мнение и ние реагираме. Това е тежък период в Европа, но все пак ние напредваме. Имаме дневния ред за фискална прозрачност. Това е една от най-важните ни теми, тъй като хората са много раздразнени от липсата на равенство. Има все по-голямо недоволство. Това е предизвикателство дори и за демокрацията. Хората искат равенство пред закона и пред данъчните органи. Това, което ние предлагаме е скромно, но то се вписва в един набор от директиви. Много се радвам, че има консенсус между държавите по борбата срещу изпирането на пари и борбата с тероризма. Благодаря на всички групи, на колегите за това, че присъстваха. Ние искаме да осигурим достъп до данъчната информация на всяка държава членка и да допринесем за ефективната борба срещу всички видове измами. Това ще стане с автоматичния обмен на данни. Текстът беше създаден и с помощта на нашите докладчици в Сянка. Накрая трябва да бъдем реалисти, тъй като този автоматичен обмен на данни означава, че трябва да има и достатъчен ресурс. Ние би трябвало да сме готови с новата директива до следващата зима. Надявам се да работим добре и да бъдем достатъчно взискателни към данъчната политика. Благодаря. Благодаря ви. докладчика в сянка от НП. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Ще говоря по темата. Първо искам да благодаря специално на докладчика за положените усилия. Всички ние сме съгласни, че тук се прави сравнително малко изменение, но то е важно, за да се укрепи борбата срещу избирането на пари, да има по-голям контрол и по-добро събиране на информация. Това взаимодействие би трябвало да се използва. Както вече беше казано, важно е предложението на комисията бързо да бъде прието. Ние представяме някои изменения, но принципно сме съгласни, че наличната информация би трябвало да бъде на разположение на всички данъчни органи. Моята група, освен това, ще предложи да има автоматичен обмен на информация и между службите на комисията. Благодаря ви. Благодаря, благодаря и на докладчика. Благодаря ми за това, че Преговорите протекоха много добре, много добре се структурираха измененията. Европейския съюз иска да има една рамка за прозрачност и сътрудничество между данъчните органи. Това е и целта тук. Надяваме се, че това предложение на комисията ще допринесе Достъпа на националните данъчни органи до информацията, свързана с борбата срещу изпиране на пари, е спорен до сега. За това и трябва да хармонизираме на европейско ниво. Чрез предлаганите изменения подчертавам правомощията на националните органи да разследват колкото се може по-бързо, независимо какъв е източникът на информация. Освен това, Държавите членки са длъжни да уведомяват комисията, когато по една или друга причина не могат да извършат разследване въз основа на получената информация. По този начин ще сме сигурни, че данъчните органи не си затварят очите. И обмена трябва да бъде автоматичен. Благодаря ви, Нил Сторвалд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Струва ми се, че успяхме да отбележим подобрение, но се боя, че оставихме и доста вратички. Тези норми трябваше да бъдат прияти още 2003 година, когато влезе в сила банковата директива. Всъщност именно тази директива до някъде е, допринесе и за изтичането на капитали и панамските досиета – Погледнете работата на специалната група или тяхната веб-страница. От тази страница разбираме, че тази година те сочат с пръст Северна Корея. Тя едва ли е най-големия ни проблем. 60% от оборота в казината, например, идва от източници, които са незнайни на нас. И правото да бъдеш забравен се прилага и спрямо казината, което е нещо доста контрпродуктивно. Това е още една вратичка. Освен това, надлежната проверка не отговаря на изискванията, които са важни за нас, но въпреки това има известно подобрение и се надявам да продължим в същия дух – в бъдеще ще ни трябват едни доста по-надежни инструменти. Трябва да затворим тези вратички. Благодаря ви. Господин Виегас Судгое, не го виждам. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за отличната работа на докладчика. Както и той каза, това предложение е много важно за борбата с данъчните измами. Затова и парламентът, чрез становището си, трябва да покаже как може да се подобри законодателството и цялостната рамка. Ние подкрепяме два от елементите в предложението на докладчика – автоматичния обмен на информация – във връзка с директивата срещу изпирането на пари. Това ще е много важно за борбата с трансграничните измами. На второ място достъп на комисията до тази информация. Кои са някои от нашите изменения? Надявам се да се подкрепят и от други групи. Изменения 35 и 42 предлагаме данъчните органи да могат да провеждат разследвания за получаване на допълнителна информация, когато става дума за данакоплатец, за когото е поискана информация. Според нас, една такава стъпка гарантира ефективно сътрудничество между данъчните органи. В изменение 49 предлагаме да се разшири обема информация, да се включи и информация за оценка на риска, за надежната проверка. Това също помага на борбата с измамите. Надяваме се да подкрепите и нашето изменение 15. То се опира на съвета на експертите. В него се изброяват много от съществуващите вратички за заобикаляне на изискването за автоматичен обмен. Според нас, докладът може да обърне внимание на тези въпроси и да инициира дебат за слабостите на директивата. Uh, thank you. Благодаря. Марко Дзани не е тук. господин Хареге от Тондо. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към представеното от колегата Морел по този доклад. Мисля, че наистина имаме възможност да подобрим политиката на борбата срещу данъчното отклонение. Според мен докладът го постига, аз го подкрепям, логически го разбирам, но ще обърна внимание на изменението, представено от мен заедно с колегата Фернандес, 51 е изменението, пасивните субекти на обмена на информация. Мисля, че трябва да отчетем факта, че директивата, която одобряваме, предвижда единствено обменът на информация между данъчните органи да се отнася до притежателите на сметки. Но, нека ви напомня, че в директивата срещу изпирането на пари, която вече се прилага, се казва, че субектите на разследване всъщност е една много по-голяма група по-конкретно, вчера комисар Юрова отговори на въпросите във връзка с панамските досиета, въпроси на депутатите. Всички ние настоявахме да се прилага по-стрикно директивата срещу изпирането на пари – според мен би трябвало да се разследват не само собствениците на сметки, но и финансовите дружества, професионалните, адвокатските сдружения, всички, които до някъде са едно продължение на прехвърлянето на пари. Трябва да работим и с дружествата за недвижими имоти, доверителните фондове – с други думи, има една много по-голяма група, която тази директива не засяга. Ние в този случай излизаме само становище, нека ви напомня. Съветът вече одобри директивата. Но докато изчакваме доклада в парламента, можем да включим и още идеи. На мен ми се струва, че е добре да настояваме да се обменя информация не само за титулярите на сметки, а за всички, които участват в финансовите движения. Надявам се изменението ми да се подкрепи. Благодаря ви. Господин Дзани, искате ли думата? Благодаря. Само две минути. С извинение за закъснението. Исках да благодаря на докладчика. Според нас той се е изправил много добре. От гледна точка на съставяне на компромисите и изобщо съдържанието. Това е малка стъпка по посока на прозрачността малка стъпка и в борбата срещу изпирането на пари, но със сигурност положителна стъпка. Ние искаме да подкрепим доклада, тъй като той е много важен и наистина ще доведе до подобрение. Благодаря. Благодаря ви. Ще дам тогава думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък с задоволство мога да установя, че ние сме единодушни. На господин Зани ще кажа, да, това е малка стъпка. Ние не правим някаква революция в данъчната политика и това наистина е становище, както вие и ни напомнихте, но кой знае, може би един ден ще направим и Голямата стъпка, ако не я направим ние, ще я направят европейските избиратели. На колегата Хораги Атондо ще кажа, че това, което той изтъква е наистина важно. Надявам се утре да можем да покажем, че Европейския парламент е на мястото си в борбата с данъчните отклонения. Благодаря. Благодаря ви. Утре гласуваме. Сега можем да преминем към следващата точка, но не виждам всъщност докладчика. Okay, so we make five minutes suspension. Искате ли 5 минутна почивка? докато дойде докладчика. Наистина бяхме предвидили тази точка за 9.30. Пет минутна почивка. So и така, нека да започнем работа отново. Точка 4 от дневния ред. Банковия съюз, годишен доклад за 2016 година. Докладчик е Данута Хюбнер. Заповядай. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, реших да групирам темите според стълба, в който попадат. Стълба на Банковия съюз сметнах, че това е една ясна и логична структура. Затова имаме значи, надзор, преструктуриране и застраховане на депозитите. Имам отделен е, елемент, отделна част за фискалния предпазен механизъм. Защо посвещавам отделна част на тази тема? Защото тя е важна особено по-настоящем. И на следващо място, защото тук имаме различни правни основания и мисля, че следва да се отдели специално внимание. Вероятно си спомняте, че в преамбюлните точки на междуправителственото споразумение относно единия фонд за преобразуване се спомена въпроса за фискалната спирачка или фискалния предпазен механизъм. Споменахме и кредитните линии, споразуменията за улесняване на отпускането на кредити между държавите членки и Единния фонд за преобразуване. Вече има 14 такива, ако не се лъжа. Тоест, в бъдеще финансовата спирачка ще бъде между държавите членки и между ЕСМ. Така че мисля, че ние трябва да отделим специално внимание на тази тема. В идните няколко години този въпрос няма да бъде в рамките на специалните правни норми. По отношение на надзора, мисля, че трябва да отделим конкретно внимание на лошите заеми. Имаме нужда от спешни действия по този въпрос и що се отнася до подобряването на рамката за платежоспособност е, в държавите членки, в цяла Европа, а и защото трябва да намерим начин за стимулиране на растежа, за да имаме съответно по-малко лоши кредити. На следващо място, нещо, което е важно във връзка с надзора – темите, свързани с е, финализирането на Базел 3. Независимо как ще наречем всичко това. И особено доколко обвързващи трябва да са международните насоки, вътрешните модели. Това е нещо много важно, затова споменавам всичко това в своето предложение. Аз лично смятам, че в този контекст трябва да се стремим към създаването на равни условия за участие в целия свят. Онова, което се случва на международно ниво, следва да бъде копирано по някакъв начин. Понякога се притесняваме от международните правила. Те естествено могат да не отговарят на нашите нужди. Затова по-добре да се опитаме да окажем въздействие върху международните правила тогава, когато те се куват, когато се подготвят на глобално ниво. Вместо да се опитваме да се отклоняваме от тях, когато дойде време за транспониране. Това е доста опасно. По отношение на вътрешните модели, говоря най-вече за това, че те трябва да станат съпоставими, защото иначе живота на надзорниците ще стане изключително сложен. Имаме нужда от една съпоставима картина на институциите, които се наблюдават. Е, това е основната теза, която искам да прокарам. мисля, че трябва да се намали колебливостта, да се намалят разликите. Освен това трябва да се използва стандартен подход, който да внесе по-голямо доверие. Споменавам и размера на счетоводния баланс, тъй като това е важна информация в тази връзка. И още нещо, нещо, което трябва да подчертаем в този доклад, а именно приложното поле, както и призива за реформи на Базел. Има призив, знаете, да не се увеличават капиталовите изисквания. Аз бих искала този призив да остане в доклада. И на трето място, що се отнася до надзора, мисля, че ние трябва да погледнем отново препоръките на доклада от миналата година, предишния доклад, що се отнася до темите, които още не са засегнати, тъй като бяха свързани с прегледа на регламента за финансовите изисквания. Това са разпоредбите, свързани с реда на капиталовите изисквания, както и препоръките, които имахме относно националните опции и възможността за маневриране, на така наречените национални дискреции. ЕЦБ направи много в тази връзка. Аз мисля, че комисията сега трябва да поеме щафетата и да видим какво можем да направим, тъй като имаше заличаване от системата. Почертавам нуждата от хармонизация, що се отнася до използването на дискреция и опции, що се отнася до съхраняването на единния пазар и неговата цялост. Има и още нещо, което е важно пруденциалното третиране на експозициите на държавния дълг. Мисля, че тук също трябва да продължим да оказваме натиск. Естествено, има много начини да се промени третирането на държавния дълг. Знаем, че Базелския комитет работи по този въпрос и то отдавна. Затова, може би, най-умното ще е да изчакаме да видим какви ще бъдат препоръките. Ще дойде време да се произнесем по този въпрос. Що се отнася до преобразуването? Много се радвам, че тази година не ми се налага да говоря за бързо транспониране на директивата, позната като БРД, е, директивата за преобразуване на банки. Е само Белгия май изоставаше. Е, това е информация от преди няколко седмици, но иначе това е направено. Споменавам още два-три въпроса в своя доклад. Например, изпълнението, прилагането на новата рамка, начините да се гарантира е, надежността на, на новата рамка. Освен това, мисля, че е много важно да се взаимодейства е, с режимите на държавна помощ. Тук следва да се обърне специално внимание, защото цялата идея на системата, предвидена от директивата БРРД, е да се премахне задължението на данакоплаците да запълват пропуските, когато фалира една банка. Така че тук трябва да се направи връзка с режима на държавна помощ. Мисля, че това е важно. Дъята трябва да се опиташ да приключиш, казва председателя. Значи, по отношение на преобразуването, разглеждам иерархията на исковете. Тук трябва да има хармонизация. Мисля, че следва да се помисли малко повече за начина на е, придаването на иерархия на, на дълга, тъй като господин Кени, знаете, заяви, че така наречената договорна субординация не е добра. Така че трябва да се намери някакъв подход и накрая по отношение на транспонирането на стандарта, познат като ТИЛАК, общия капацитет за поглъщане на, на загуби, е, трябва да се говори за връзката между директивата и стандарта ТИЛАК. По отношение на застраховането на депозита или тяхното гарантиране, ние работим по този въпрос. Нека да не изпреварваме доклада. Искам да спомена някои неща, които са част от е, общите ни тревоги по този въпрос. Съгласихме се по време на първата ни среща с докладчиците в сянка да сложим една таблица в доклада, в която да сравним препоръките, които са отправени през миналата година и предприятите действия от страна на комисията. И секретарята реагира положително на една такава идея. Мисля, че това е една добра възможност а, да видим до каква степен се очитат нашите препоръки, дали има последователност. Освен това, е, ще придадем плътност по този начин на, на нашата работа. Ще покажем доколко ни взимат е, на сериозно. Така приключвам, господин председател, и се извинявам, че говорих толкова дълго. Благодаря, казва председателя. Сега от името на докладчиците Сянка Мади Делво. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Данута Хюбне, да поздравя нея самата и секретарията за този добър доклад. Структурата на доклада е много ясна. Доклада е смилаем и засяга всички най-важни аспекти на банковия съюз. Мога да се съглася с голяма част от току-що изтъкнатото. И аз мисля, че много път изминахме с цел създаване на банковия съюз. Без да омалуважавам напредъка, трябва да кажа ясно, че банковия съюз не е приключил, не е готов и трябва да се направят още много неща. Имам предвид точка А, там където вие казвате, че банковия съюз е създаден. Не мога да споделя това ваше виждане. По отношение на схемата за гарантиране или застраховане на депозитите, прочетох вашите твърдения. Разбирам призива за мерки за намаляване на риска. Трябва да настояваме обаче на това, че не можем да забавяме схемата. Обедена съм, че за да е стабилен банковия съюз трябва да има трети стълб и ако забавим схемата за застраховане на депозитите, ние ще забавим стабилизацията на финансовата система още няколко дребни неща, които ще спомена, ще внеса изменения, що се отнася до връзките между европейските органи и националните органи. Мисля, че трябва да укрепим макропруденциалния надзор. Освен това, искам да спомена проблема с киберсигурността, който е все по-сериозен. Накрая и имахме заседание на докладчиците. Искам да подкрепя предложението на Свен Гиголд да разгледаме по-отблизо доклада от миналата година. С цел да има последователност, да следим наистина отблизо какво се случва с Банковия съюз. Не знам дали необходимото резюме вече присъства в доклада, така че да можем ясно да видим какъв е напредъка. И накрая, един въпрос по отношение на сроковете. Доколкото разбирам, крайният срок за внасяне на изменения е отложен с един ден. И тъй като изчакваме предложението на комисията относно общия капацитет за поглъщане на загуби или тилак, чуди се дали ако финализираме доклада преди това предложение, дали няма малко да поизостанем от действителността? Затова искам да разбера какво се предвижда по отношение на, на сроковете. С тази оговорка остава ми само да кажа, че очаквам с нетърпение съвместната ни работа в групата на докладчиците. Благодаря на всички вас. Благодаря, каза председателя от името на ЕКАРА господин Берт Луке. Um, um, Господин Лунес от нашата политическа група е всъщност докладчик в Сянка. Той се извинява, че не може да присъства тук и затова сега ще прочета неговото Вижте, Той благодари на докладчика за проекто доклада. Е, и е, както и повечето от групите, които тук са представени, е, е в състояние да приеме една част от предложенията. Е, структурата, която е, се опира в крайна сметка на трите стълба на Съюза. Но при последната част на доклада, последния стълб, става дума за фискалния предпазна мярка. И тук би трябвало да се има предвид е, и е, единия механизъм за преструктуриране е, в по-голяма степен, отколкото докладчика е предвидел това, което става дума за споразуменията за обслужване на заемите на национално равнище е, би трябвало да е, има повече фискални предпазни механизми, а не толкова на европейско равнище. Е, това е неговото мнение. Докладчикът в, смянка, в сянка смяна, че трябва да се вземе отношение и към тестовете, извършени от ЕИБ и ЕЦБ през тази година така наречените стрес тестове. Що се отнася до експозициите по отношение на дълга, тук правилата би трябвало да се затегнат. По отношение на третата част, господин Лунеш смята, че тя е добре структурирана, добре концепирана, но че би трябвало да се използват по силни, по-ясни изрази така че, е, както виждате, независимо от бележките, които направи, нашия докладчик в Сенка, той проявява готовност за по-нататъчно конструктивно сътрудничество. Благодаря ви. От името на АОД, не виждам е, докладчика в Сянка. Господин Падимолис от Обединената левица. Да, благодаря. Нашият докладчик в Сенка Макарти също не е тук, така че аз ще представя неговия подход е, и становище. Благодаря на докладчика. Структурата е логична и предлага възможности за е, е повече е, е, и по-силен надзор в рамките на Банковия съюз би трябвало да се предвидят повече правила и разпоредби, които да облегчават обслужването на, на лошите дългове, така че това не е въпрос на структура, а по-скоро на предвиждане на съответните разпоредби, така че докладчикът получава една препоръка за предвиждането на специфични в това отношение препоръки анализът на основните събития в целия свят през последните години, включително и в Европейския съюз, показва, че трябва да се търси един силен отговор на всички тревожни явления в банковия сектор, най-вече Deutsche Bank показа, че е, не бива да се разчита на е, принципа твърде голям, е, за да бъде оставен да падне или да се ликвидира. Това, което в крайна сметка се оказва проблем на Deutsche Bank, не е само проблем на една банка, става дума за проблем на стандартите и на правилата, когато сумите са в порядъка на 8,3 трилиона евро, както пише Financial Time, това не е проблем е на една единствена, макар и голяма по мащабите си богата банка, а става дума най-вече за структурирането на експозициите, които очевидно са с непремерен риск банковите операции, контролът, надежният контрол върху тези банкови операции е единствения начин да се излезе от подобни е, е, кризи. Е, ние знаем, че е, се извършват е, е тестове е, по линия на Европейската централна банка и ЕИБ, но е, механизма за преструктуриране очевидно не може да гарантира е, е така, надежни резултати в това отношение. Е, и Банковият съюз се нуждае от повече правомощия е, в това число и ЕЦБ, за да могат е, да се преодоляват нежелани явления, които в крайна сметка водят до банкови кризи. Парламентът вече е осъзнал този факт и аз се надявам, че е, в този доклад е, ще се отрази желанието на е, преобладаващата част от членовете на Европейския парламент за предприемане на силни и адекватни мерки. Суен Гигот. Да, малко странен е на този дебат, който водим, но както и да е, мисля, че понякога трябва да допуснем, че ще се случват и странни неща. И така, първото, което искам да кажа е, че структурата и а, основните теми, които са включени от докладчика, м- са подходящи. А, ще се наложи обаче да внесем и допълнително съдържание. Това, което вече е, казах е, миналата година по повод на доклада е, за Банковия съюз, мога да повторя и днес. Трябва съвсем ясно да подчертаем как ще гарантираме една година след последния ни доклад реагираме на всички тези тревожни явления, които сме отбелязали миналата година, и, или е, на необходимостта от действия, които сме очертали също в миналогодишния доклад. Така че е, би трябвало да имаме предвид един анализ на всичко постигнато през последната година. А, не бива да допускаме, така да се каже, един е, неясен, селективен подход. Е, подбираме това, което ни харесва и е, не засягаме това, което не ни харесва. Трябва да подходим системно и аз се надявам, че секретарията е в състояние да помогне на докладчика. Е, имаме вече такива е, доклади, да кажем е, доклада Голар, който се отнасяше до Базел и до европейските институции, доклада за Европейската инвестиционна банка, също трябва да се вземе под внимание. Тоест не можем да си позволим така да подбираме само това, което ни харесва, да вадим черешките от тортата, трябва да е, подходим системно, последователно, е, защото е, този подход, който показва една субективна селективност, никога не ни е харесвал и ние не сме го одобрявали повтарям това, което съм казвал. Има и още един въпрос, който не сме обсъждали миналата година, а именно във връзка с стрес-тестовете. Е, видяхме, че така да се каже, има специално третиране на Deutsche Bank, нещо, което от гледна точка на е, е, Европейския съюз е неприемливо на национално равнище е, се е, предоставят е, така, по осмотрение средства, които на други не се предоставят. Така че Европейската Централна банка не би трябвало да си затваря очите пред този факт. И освен това, ние се нуждаем от еднаква прозрачност по отношение на банките тези е, банки, е, които е, подобно на Европейския банков орган имат много висока отговорност и в съответствие с становището на Европейския банков орган би трябвало да се съобразяват с някои изисквания за прозрачност е, ще трябва да бъдат приравнени към всички останали. Тоест еднаква прозрачност за всички участници е, на банковия пазар в банковия сектор. Финансовата престъпност е, защитата на потребителите по отношение на банките по отношение на финансовите операции, това е нещо, което естествено е, също трябва да бъде обхванато от пруденциалния надзор. Ние виждаме, че е, е, Разполагаме с рамка за преструктуриране, да кажем, на банките. Имаме такъв механизъм за преструктуриране, но нещата не се променят по отношение на най-уязвимите е, групи в населението. Така че е, потреб... защитата на потребителите е, трябва да бъде включена тук, в рамките на нашите усилия за преструктуриране. Е, миналата година е, е, се говори и за възможностите, които все още не са изчерпани на национално равнище. Не само европейска отговорност, но и повече национална отговорност по отношение на банковото преструктуриране. Аз мятам, че това действително е един ефективен инструмент така че да постигнем едно бързо оценяване на възможностите за рекапитализация и прилагането на правилата в това отношение на национално равнище. Е, така стоят нещата и по отношение на третите страни, където е, вече ние е, по отношение на рекапитализацията не можем лесно да се намесваме, но при всички положения трябва да има някакви правила, за да владеем и проблема с денъчните обежища. И така, готови сме да сътрудничим, защото това е един много важен доклад за целия Европейски парламент, но има неща, които трябва да допълним. Господин Зани, от името на Марко Вали ще говоря, тъй като той не може да присъства. Благодарим и от името на Марко Вали, който е докладчика в сянка на докладчика. Е, обещаваме да работим конструктивно, е, когато става дума за допълване и за коригиране на някои е, от текстовете в доклада. Като погледна Европейската банкова система и се опитам да я обхвана, е, виждам, че е, е, съществува доста голяма разлика между това, което е описано в текста и това, което четем така, в теоретичните изследвания и практиката банковата система не действа добре. Това е, проблем, който съществува не от вчера и от днес. Е, е, важно е да осъзнаем, че все още има много осложнения, които не се концентрират и ограничават само до определени райони, а са твърде широко разпространени и засягат е, всички. Жалко е, че няма по-критични формулировки по начина, за начина по който действа ЕЦБ. Да, много отсучващото се показва в крайна сметка, че ЕЦБ с тази политика, която води, в крайна сметка не може да дефинира рисковете пред банковия сектор на Европа. Необходима е по-конструктивна критика по отношение на стрес тестовете, по отношение на цялата политика спрямо банките на Централната банка и на Европейската инвестиционна банка. Така че само пазарния риск не е достатъчен трябва да имаме предвид, че и всички тези механизми за преструктуриране е, и така нататък е, е, не могат очевидно да ни помогнат. Ето, че е една толкова важна рискова банка като Deutsche Bank не бе идентифицирана своевременно и сега над нея тегне бремето на е, огромните санкции, които ще е, трябва да плаща, а това застрашава цялата банкова система. И така, как е ЕЦБ е действала в този конкретен случай в рамките на своя мандат? Защо не е, е усетила огромния риск? Защо не е елиминирала този риск в полза на данакоплаците? И това се отнася не само до Deutsche Bank. Като че ли банковата среда става все по-уязвима, все по-крехка, все по-непредвидима и всичко това трябва да се има предвид, когато се прави един анализ за дейността на банков, по отношение на Банковия съюз в Европа трябва да имаме предвид всичко това. И сега стигам до последната тема, по която говориха и други колеги. Не, очевидно, системно релевантните банки не могат да бъдат обхванати от Банковия съюз или от всички тези инструменти и правила, които сме създали до този момент да, добре, е да кажем след 2008-2009 година, е, така да се каже, пика на кризата, е, някои от рисковете намаляха, но все пак рискът е прекалено висок и тук трябва решително да се действа. И така, последният въпрос, който ще засегна, това е схемата за гарантиране на депозитите това е нещо, което при всички положения трябва да а, довършим а, и то в много-много бърз темп, защото а, инак няма да можем да се справим с огромните проблеми. И действително трябва да се получим от а, миналото. Необходими са ни инструменти, които да намалят риска в а, банковата система. Тя трябва да бъде по-стабилна в рамките на целия Европейски съюз. Ако не не го направим, действително се очертава една огромна опасност да се видим пред огромни загуби и пред непоправими рискове в цялата система, защото системата очевидно се подрива да, от рисковете. И сега спонтанни изказвания, ако има. Uh, Давам си сам думата. Първо искам да благодаря е, за този доклад. Мисля, че това е добър доклад. Аз поделям много от казаното от колегите. От друга страна, трябва да имаме предвид, че ние сме единствения демократичен орган в единия надзор, който е отчетен. Имам чувството, че би трябвало да бъдем по-взискателни в прегледа, който правим. Би трябвало да не се отказваме от големите теми. С последния доклад ние решихме, че ще навлезем в тематиката как работи този съюз, как ще се разпределят административно правомощията, как ще функционира, как ще се работи с банките, как да се избегне двойното докладване. Как да се отчете пропорционалността с други думи, доста теми, които решихме, че ще бъдат част от изпълнението на нашия демократичен надзор. Необходимо е, според мен, да не се отказваме от тези определения в доклада, а иначе чисто политически ще кажа, че може би трябва да се помисли малко повече за стратегията на надзор и възможността тя да бъде изпълнена. Понякога ми се струва, че няма достатъчно добро сцепление между генералните дирекции вертикално и хоризонтално – това се отразява и на надзорната стратегия. Например, ние казваме, че може да има проблем с а, печалбите, че трябва да има по-голяма консолидация на сектора, но след това виждаме, че има различни подходи в генералните дирекции. Някои настояват на по-голяма пруденциалност, други пък влизат в противоречие с този принцип. Ето това може би също трябва да бъде включено. Вече стана дума за пропорционалността, а за реформата по втория стълб пояснението е, че вече такава реформа има, независимо дали ние напълно я одобряваме но това също трябва да се подчертае. Трябва да видим дали същия подход ще се следва и при МРЕЛ. След това по прозрачността аз съм съгласен а, с Свен. Наистина има макропруденциални проблеми, които е добре да бъдат разгледани. При преструктурирането, нека ви напомня, че Генерална дирекция конкурентоспособност тълкува по различен начин действащата директива. Би трябвало да помислим как да решим проблема. Добре е да се помисли, например, за някаква альтернативна мярка при схемата за гарантиране и застраховане на депозитите. Но не бива да има второ допълнително ниво, защото това ще е дублиране на ресурси все пак ми се струва, че в този доклад е и мястото на темата. Можем да включим изменения. А накрая по експозицията аз съм съгласен, че трябва да бъдем предпазливи. Особено, що се отнася до тестовете за рентабилност. Би трябвало в заключение отново да се препоръчва предпазливостта и да се прави винаги анализ на рентабилността на конкретните мерки – същевременно да се разгледат хипотезите с необслужване на държавния дълг и какво се случва де-факто в отношенията с банката. Всичко това си струва да бъде обсъдено. Разбираме, имаме и базелската реформа, ще видим докъде ще се стигне. добре е да бъдем прагматични, най-вече да не се водим от идеологията. Има ли друг желаещ да се изкаже? No other speaker for catch the eye. Okay, so Danuta, you have... Не виждам никой. Данута, заповядай. Първо, много благодаря на всички колеги, които са се запознали с с предложението. Знаете, че винаги при изготвянето на първия вариант на един доклад, вие се опитвате по-скоро да обърнете внимание на определени теми, без да навлизате в дълбочина. Аз поне следвах този по-обобщаващ подход но съм наистина съгласна с направените коментари, че може би трябва малко да се разшири полето на доклада. Освен това ми се струва, че е необходим наистина баланс, да имаме предвид какво трябва да включим в доклада за Банковия съюз. В крайна сметка това не е доклад за банковия отрасъл на Европейския съюз през 2016 година. Може би заедно с докладчиците в сянка трябва да видим докъде да стигнем в анализа си, въпреки моето съгласие с повечето направени коментари. Единствено казаното от ЕКР ме озадачи. Те оспорват логиката на елемента финансови механизми за подкрепа. Винаги говорим за трите стълба на Банковия съюз, но може би всяка година ще имаме някакъв нов важен проблем. Според мен е добре докладът да бъде достатъчно гъвкав. Именно за това има елементи свързани с затворената структура на Банковия съюз, но това може да се разгледа отделно. Както и да е, ще поговорим. Роберто спомена, че трябва да се види как администрацията на Банковия съюз и най-вече надзора изпълняват своите функции. Всъщност, аз вече споменах административната организация, единия механизъм за надзор. Така че това до някъде се разглежда в доклада. Но, разбира се, може да се доразшири. А за самия график, нека кажа, че ние не можем да разширяваме е, крайния срок тук и да го удължаваме. Това е разликата с предходния доклад, е, защото имаме цялата процедура до пленарното заседание. Ние помислихме какво можем да направим за датата на крайното гласуване, как да се удължи срока за измененията. Не ни се иска да гласуваме през лятото до година в пленарна зала. Би трябвало докладът да се приеме възможно най-скоро в началото на годината. изчакваме и предложението на комисията по общия капацитет за поглъщане на загубите и капиталовите изисквания. Не ми се иска да се удължава срока за изменения по начин, който след това да ни попречи да гласуваме в правилния момент а именно рано до година. Благодаря ви. Надявам се на ползотворна работа заедно с колегите от всички политически групи. Благодаря ти, Данута. Аз разбирам твоите аргументи и с Клауда направих, Клаудия направихме проверка. Ти не искаш наистина да удължаваме срока и да стигаме до гласуване твърде късно през годината. Може би все пак не е необходимо срока да е 8 декември, да помислим за началото на януари. Да, имахме възможността за края на януари, това също е един срок – Трябва да направим проверка. Но разбирам наистина твоите мотиви. От една страна е хубаво да има удължение, но не бива да отиваме по-късно от март, като гласуване в пленарна зала. Така че нека да целим месец март за пленарното гласуване и да се опитаме да решим срока още днес. Съгласна сте с това, благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка, която е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 Okay, one is just a remind of a number of meeting. Да, тази седмица има доста заседания на ЕКОН. Може би аз не съм получил цялата информация. И секретарията всъщност ми напомни какво предстои. Им съобщенията, четири триалога се проведоха на 5 ноември разглеждахме и диверсификацията, МФР, е, различни аспекти на обратната клауза, разгледахме ЮСИД, на... постигнахме напредък и стигнахме до съгласие, предварително съгласие по някои въпроси. На 14 ноември предстои петия триалог. Разгледахме и регламента Проспектус на 27 октомври се случи това с задължение за оповестяване на проспектите и националните режими. Имаме минималното изискване за вторичното емитиране, както и документа за универсално регистриране, всеобщо регистриране. Следващият триалог е предвиден за 15 ноември. Имаме обобщение и на решенията на координаторите от 12 октомври по е, продажбите на вторични продукти. Се съгласихме, че националните органи трябва да представят своята дейност чрез комисията на заседание на нашата комисия. Необходимо е проучване и може би по-нататъчно съставяне на доклад за изпълнението след приключването на първите две стъпки. Координаторите приеха календара и определените дати за срещите по Банковия съюз 2017 година. Също така решихме, че до година ще проведем изслушвания по CCP подкрепи нисколихвената среда, макар че това не е новото заглавие, след направената корекция, съмнителните продажби на финансови продукти, база от 4, а що се отнася до мисиите, първата половина на 2017 година – в Европейския съюз имаме Лондон през април, ако се задейства член 50, Берлин 22-4 май, Лисабон 30-31 октомври, 9 члена, извън ЕС, ЕЦБ и Базел по време на Страсбургските седмици, Вашингтон Вашингтон, Нью Йорк през юли. Ще посетим и Китай 7 8 септември. Имаме и среща с МВФ в Нью Йорк. 7 члена. Решихме, че темата за следващия преглед ще бъде BSD 2 по економическото управление, трябва да разговаряме с новоназначените членове на Европейския фискален съвет. Искахме да го направим колкото се може по-скоро. Но получихме писмо от този съвет. Според тях е твърде рано да дойдат при нас. Мъчно ми е, че получихме такова писмо. Според нас не е уместно да пренасрочваме за до година, ние трябва да се придържаме към собствените си решения. Жалко е, че членовете на Европейския фискален съвет не желаят да дойдат по номинациите. Доклад за Европейската програма за статистика и нейното удържаване – Общ преглед на парламентарната процедура. Няма становище. Имаме становище за лоста за растеж и заетост на ГУЕ. Гарантираните облигации. Тук ще решим на заседание на координаторите. Имаме и иска, свързан с финансовите услуги в Испания. Имаме и докладчика по обратната информация за петициите. Ще се направи анализ и на качеството на нашия отговор на петициите. Накрая по практиките господин Хойер ще бъде поканен тук в ЕКОН. Това бяха съобщенията на председателя и сега преминаваме към доклада е, за Европейската схема за застраховане на депозитите. Нека чуем докладчика с благодарност. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, едва ли съм единствената, която се вълнувам в момента от неща, които нямат нищо общо с системата за гарантиране на вълженията. Между другото, искам да ви кажа, че трябва да напусна залата в 12 часа. Ако приключим до тогава, ще е много добре. Всъщност имаме повече от час и половина. Това досие е доста противоречиво, но мисля, че час и половина ще бъдат достатъчни. Нека да започнем сега. В началото искам да благодаря на докладчиците в Сянка за гъвкавостта, за приноса, много благодаря на службите на парламента, които много-много ми помогнаха в изготвянето на доклада. Как стоят нещата по-настоящем? Всички знаем, че има техническа работа, но в съвета няма почти никакъв напредък. Затова на плещите на парламента ще падне отговорността това досие да не се погребва и мисля, че това виждане се споделя от много от политическите групи. Когато създавах текста на доклада, имах пред себе си много цели. Първата, естествено, най-важната, истинска защита за всеки вложител в Европа с бързо възстановяване на средствата, независимо къде вложителя живее в Европейския съюз. И аз мисля, че Европейския парламент трябва да разгледа системата от гледна точка на потребителите, не от техническа гледна точка. И мисля, че повечето колеги докладчици е, следват е, това виждане. Естествено, трябва да има финансова стабилност, е, стабилност и на банките. В началото искахме да работим така, че нито една страна и нито една схема за гарантиране на вложенията да не бъде в по-лошо положение от другите. Искахме естествено да ограничим моралния риск по такъв начин, че той да е свързан с системата и не трябва да се използва като извинение, за да няма никакво използване. И казваме естествено, че намаляването на риска също трябва да е съпъстващ елемент. Лесно може да се каже това, но как да се направи, естествено има различни виждания. Нека да бъдем откровени обаче, в групите има различно мнение по този въпрос. Последната цел на парламента, която искам да споделя, е нашата амбиция да не създаваме още едно междуправителствено споразумение. Знам, че има различни виждания, особено в съвета. Обедена съм обаче, че ако имаме още едно междуправителствено споразумение, което не отчита ролята на Европейския парламент и на националните парламенти, не е добро. Ето защо аз направих предложението, което направих, е, с надеждата, че то ще е приемливо за повече хора и идеята е да избегнем едно междуправителствено споразумение. Всички знаем, че по този въпрос има много различни мнения. Това въжи и за парламента. Тук става дума за съдържанието, условията в досието, сроковете. Мен ако питате, аз искам да започна с последния етап от схемата и ако започнем с него, много ще говорим за условията, какви условия трябва да се изпълнени, за да се стигне до там. Така че виждате, че има взаимна свързаност между аспектите и позициите са различни. Тъй като в съвета не се прави кой знае какво, аз мислех, че най-важното е да започнем работа. Как да стане това? Мисля, че можем да направим това, като фокусираме схемата върху двата етапа. На първо място е една променена фаза за е, презастраховане, която започна вече е, отдавна и ще продължи поне още 5 години. Тук говорим за най-важния проблем ликвидността. Хората, ако има някакъв проблем, искат да им се плати бързо, в рамките на 7 дни. Ние го обещахме. Знаем, че някои национални схеми вероятно може да не успеят. Предложението е амбициозно. Знаете, че искаме да покрием недостига на ликвидни средства. Нези от вас, които са цели, чели предложението на комисията, знаят, че предложението е 20%. Ние обаче искаме да отидем на 100% от покриването на загуба на, на, на, или недостиг по-скоро на ликвидни а, средства. А, според а, така наречената супер преференция за депозитите в процедурите по несъстоятелност. Националните схеми трябва да могат да плащат в достатъчно разумни срокове. Ако погледнете анализа на комисията, ще видите, че има възможност да се стигне до 90% от случаите и даже повече. Още нещо в анализа на комисията. Между другото, искам да благодаря на комисията за сътрудничеството. Та, е, трябва да кажа няколко думи за допълнителния анализ, който се е появи в началото на октомври и той ни помогна да постигнем напредък. В началото бяхме зациклили в дебата относно липсата на оценка на въздействието. Е, и в резултат на всичко това някои хора не можеха да работят така, че да има напредък, но мисля, че благодарение на този допълнителен текст се внесе много яснота относно анализа и досието, по което работим. Е, нещо като бонус или е, допълнително предимство относно ликвидността и този първи период е намаляването на времето за снижаване на риска, докато системата все още е на място. Тоест, трябва да се дебатира а, този проблем. А, естествено, не трябва да се говори за риска още преди да сме започнали, защото можем да се забавим, но от друга страна трябва да можем да имаме а, мерки, лостове за намаляване на риска, още в рамките на първия етап, тъй като знаете, че много от хората имат притеснения с изискванията за, за ликвидността. Финансирането ще се споделя на национално и на европейско ниво. Е, не искам да говоря тук за процента на покритите депозити. Е, мисля, че трябва да стигнем до 0,4 в националните схеми и 0,4 в Европейския фонд. По отношение на моралния риск, и така стигам до втория етап, втората фаза ще има дебат относно условията, които трябва да се изпълнят преди да се отиде на етап за страховане. В етапа на застраховане ще има покритие а, за а, загубите при превишаване, в случай, че се стигне до застрахователно събитие и до изплащане ще се призовават различните актьори. Кои да бъдат те? Значи, първите 0,4% националните схеми, след това ще се премине към Европейския фонд и в рамките на този Европейски фонд първо ще се използва индивидуалния подфонд, след това ще се използва съвместния подфонд, познат като ДИВ и след това останалите подфондове. Искам да подчертая, че тук не става дума за системата, позната като СРФ или Единия фонд за преобразуване. Всъщност това е просто един ред, по силата на който ще се дава ход на, на различни видове покрития. Плащанията е, възстановяванията на средствата ще бъдат в обратен ред, обратен на този, който току-що описах. Естествено, много можем да говорим по всички тези въпроси, но в заключение, нека да обърнем внимание още веднъж на анализа на комисията. Някои от вас могат да попита следното. Ако се избере такава структура и съответен ред, който трябва да се следва, когато има застрахователно събитие или някакво друго е, негативно събитие. Това не намалява ли привлекателността на системата, защото когато имаме един фонд, един европейски фонд, имаме по-голяма привлекателност, имаме по-голяма способност за действие. Избирайки този двустранен подход, а именно, националните схеми продължават да съществуват, те няма да са само касичка, но тук, между другото, трябва да кажа, че има държави, в които тези схеми работят доста добре, имат мерки за ранна интервенция и така нататък. Не, искаме да, да продължим с тази система, защото тя функционира. Тук затварям скобата. Използвайки този двустранен подход, по никакъв начин не ограничавате жизнеспособността на системата, защото подфондовете не са фиксирани веднъж за винаги не, не, не може да се може да се пипа фонда за гарантиране на а, депозитите, могат да се пипат естествено националните схеми. Това ще стане обаче в конкретен ред и ясно определено какво се прави, когато парите трябва да се а, връщат обратно и да отиват за ликвидност. Онези от вас, които са видяли график Ката на страница 77 ще видите, че а, тази система а, и нейната жизнеспособност а, е а, е, достатъчно добра а, и е съпоставима с а, тази на евентуален единен фонд. Говори се за много малък процент от а, случаите, а, в които няма съпоставимост между двата евентуални варианта. Аз съм готова да чуя вашите становища. Имаме различни мнения в групите. Знаете, че започнахме в една атмосфера, която беше отровена чисто и просто от условията, от необходимостта да изберем една конкретна система. Надявам се, че във втората част на дебата, ще работим малко по-спокойно и ще можем да разговаряме наистина за условията. Отчитаме притесненията на тези национални схеми, които работят добре. И освен това, отчитаме притесненията, а те са основателни, на тези граждани и държави членки, които казват, че да, добре, но аз не вярвам че моята национална схема ще може да ми плати в рамките на 7 дни, когато ножа опре до кокала. И ще се иска подкрепа от други места. А, така стоят нещата. Очаквам да чуя вашето мнение. Сигурна съм, че ще имаме възможност да разговаряме един с друг и тя няма да е една. Благодаря на всички за това, че ме изслушахте и сега аз пък ще изслушам вас. Благодаря ти, Естер, казва председателя. Сега започваме дебата с докладчиците в сянка. Първият е господин Хонас Фернандес. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на докладчика за доклада. Много работихме по него в последните няколко дни. И мисля, че текста може да послужи за основа на разговорите в идните месеци. Както е казано, и то не веднъж, мисля, че е, е от съществено значение да проявим откритост. Най-добрият начин за е, откритост, естествено, е да се постигне напредък в хода на, на преговорите да има нещо конкретно. Защо говорим сега за тази схема за застраховане на вложенията? Когато кризата удари еврозоната в периода 2010-2012 година, Имаше съвет през 2012 година, който реши да създаде банковия съюз. И този банков съюз имаше две основни цели. На първо място да се намалят финансовите рискове в а, еврозоната. И на второ място да се разбие връзката между банките и националните трезори. И аз мисля, че тези две цели а, ни съпътстват, независимо какво правим през последните няколко години. Дали говорим за тази схема, дали говорим за механизма за преобразуване и така нататък. Всичко, което се опитваме да направим е да намалим рисковете от банковата система. И един начин да направим това е да разбием връзката между държавните трезори и банките. Това са двата водещите критерии би трябвало да си напомним, че проблемите не дойдоха от обществената задлъжнявост, а всъщност всичко е обратно. Имахме банковата криза и тя доведе до фискалните кризи. Така или иначе, предложението на докладчика, според мен, крие и някои сериозни проблеми, защото не отговаря на необходимостта да се намали до минимум риска. Също така не се изолират националните хазни от банковите кризи. Всъщност, ние имаме периода до 2019 година. Има и съответните поставени изисквания, но ми се струва, че повечето от тези условия са доста рестриктивни. Ние ще видим какъв ще бъде втория етап на планираната система. Но така или иначе тези изисквания ни водят към система, при която 50% от загубите ще се покриват на национално ниво. И ще има мутуализация за останалите 50%. Ще имаме съответно депозитите в Европейския фонд. Би трябвало, може би, следователно да обсъдим набора от изисквания, след като ще одобряваме втори етап, но при този втори етап не бива да забравяме, че опасностите са по-големи, отколкото при мутуализацията. Колкото по-малка мутуализация, толкова по-голям риск. Ако искаме да намалим риска, трябва да сме е, сигурни, че ще се прилага този принцип. Освен това, не става дума за това какви да са условията ексанте или степента на мутуализация. Трябва да мислим отново и основно за риска, как да изолираме националните хазни от банковите кризи. Това е всъщност, според мен, основният проблем, проблема, който е в сърцевината на кризата 2009 до 2012 година. Системите за застраховане на национално ниво имат подкрепата на националните хазни и те всъщност поемат всички тези разходи което означава, че имаме съвсем пряка връзка. Ето защо ми се струва, че се предлага система, която е по-малко сигурна от необходимото. Това е система, която по-малко минимализира риска в сравнение с предложението на комисията. Ние не можем да решим проблема за тази порочна връзка между банките и държавните хазни. Не решим ли този проблем, няма как да водим истинска дискусия за банковия съюз. Струва ми се, че сега е момента да обсъдим тези въпроси. Моята група е отворена но ние трябва да отговорим на въпросите как да сведем до минимум риска, не само риска ексанте, но изобщо риска в банковата система и как да отделим националните хазни. Благодаря. Благодаря. Сега от името на ЕКРА господин Луке. Благодаря, господин председател. Още веднъж замествам господин Лунес, който е нашия докладчик в Сянка. Той ме помоли да се извини от негово име за това, че не може да присъства. Ще изчита неговото изложение. Господин Лунес иска да благодари на докладчика за проекта на текст. Вижда се, че докладчицата е оползотворила добре последните няколко месеца и предложението е добра отправна точка за действие. Колегата смята, че почти всички политически групи, представени в парламента, би трябвало да могат да приветстват поне част от аспектите е, в е, доклада. Нашия докладчик смята, че има някои принципи, които трябва да бъдат подкрепени, други не в такава степен е, ще кажа къде са основните проблеми и след това ще приключа малко по-положително. На първо място господин Лунес не е съгласен с сроковете за условията. По-настоящем, и това трябва да стане ясно, не трябва да се определят е, условия преди да започне да действа схемата. Това означава, че е, схемите ще могат е, да правят искове дори и да не е изпълнено изискването за риска. Това означава, че когато, например, трябва да се а, опасяват е, италиански вложители, трябва да се пресметне доколко са стабилни националните е, схеми за гарантиране е, в Италия. Иначе ще споделяме просто бреме, а не риск. Освен това, когато погледнем а, така, така наречената експозиция по отношение на държавния дълг. Господин Луне смята, че формулировката е твърде слаба. Всяка една мютуализация на защитата на вложителите има смисъл само ако се справим с проблема с така наречения суверенен риск или държавен риск. Трябва да има естествено някакъв вид система за гарантиране, но решението трябва да се вземе на политическо ниво и не може да имаме делегиран акт от страна на комисията. И съвета и парламента трябва да се произнесат. На следващо място колегата иска да подчертае, че да, има потенциал да се стигне до пълно възстановяване при несъстоятелност, но този потенциал много зависи от националното законодателство и от националното правосъдие. Затова е много трудно да се разбере защо един европейски фонд да трябва да носи отговорност за покриване на загубите. Сега малко по-положително към края. Дори да се намалят рисковете и когато това се случи, ако се случи, някои конкретни национални банки ще бъдат в затруднено положение. Добре е да се раздели Европейския фонд на две. Какво си има преди тук? Първо да се поема отговорност и след това да има солидарност. Предлага се елегантно решение и за вноските, както национално ниво, така и за съвместния фонд основан на риска. Колегата смята, че всички проблеми, свързани с сроковете и с условията, могат да бъдат решени. И ако това се случи, то останалите предложения на докладчика могат да послужат за основа на бъдещите ни разговори. Благодаря, казва председателя и сега се Голар. Благодаря, господин председател. Благодаря и е, за извършената работа по една доста щекотлива тема в този контекст. Имаме повече от година от предложението на комисията. Ние работихме, проучихме оценката на въздействието. Нека нахвърля моите идеи. Първо, наистина е важно да се доизгради банковия съюз и аз се радвам, че докладът търси начина това да се направи. На второ място, ние имаме общ интерес от финансовата стабилност, особено като се има предвид какво се случва. Ние сме вече в един нов свят и е, ще видим какво ще стане с тази нестабилност в Европа, включително и на дипломатично ниво. Така че това е общ интерес. Първо, Знаем, че често на национално ниво много се държи определени въпроси да се разглеждат единствено там, например, защитата на спестителите и притежателите на спестовни влогове. Не знам защо толкова се настоява това да се прави национално. Това, което казвам днес, се основава и на разговори с колегите от моята група, както каза докладчика. Нашите мнения са така или иначе сходни, но ще се спра на пет точки. Първо, мисля, че има важна промяна по отношение на предложението на комисията. Първоначално комисията искаше системата да се захранва от банките. Сега се залага на схемата за застраховане. Тук ще трябва да се свърши техническата работа. На второ място – функционирането на фонда за гаранция. Какво ще прави този фонд? Ще мутуализира риска или ще поема загубите? Предлагат се два или три етапа, защо не? Друг спорен въпрос е ликвидността и възможността за бърза реакция. В крайна сметка, целта на подобна законодателна норма е да не се стига до паника и хората да могат да се възползват от гаранциите на европейското законодателстване. но не мисля, че би трябвало да се стига до система само за еврозоната. Има и гранични банки, и доста от банките в еврозоната са активни извън нея. След това е разликата между презастраховането и мутуализацията може би ще трябва да ми стане малко по-ясна. Сигурно съм гледала твърде дълго CNN. На трето място – условността. Е, групата АЛД не е против поставянето на условия, обратното, те смятат, че трябва тези условия да са сериозни, да се възстанови доверието, има предварителни условия, свързани и с прегледа на качеството и системата за надзор, която също трябва да се преразгледа и да бъде по-ефективна. Но ако споменавам, той е услов... условността, то се питам и за каква условност става дума. трябва да се направи разлика между условията за влизане в сила и останалите. Нещо друго, което ме притеснява, е свързано с фалитите на предприятията. Аз знам, че комисарят Домбровски също е говорил за това в рамките на Капиталовия съюз, но трябва да се помисли кой контролира банковия съюз и в крайна сметка да си припомним, че за това го има и съда. А за намаляването на риска, което е може би най- щекотливата тема, като се има предвид задлъжняването на държавите членки в еврозоната, то аз се питам дали това е най-добрият път напред. Не би ли трябвало вместо това да се помисли за тези предложения в пакета от 6 предложения? В противен случай има държави, които минават между капките, тъй да се каже. Наистина има защо държавния дълг да се отразява в балансите на банките и националната задлъжнялост, но все пак е, трябва да се работи на едно по-различно ниво. И накрая нещо, което вече беше казано и от Бернт Луки, е, въпросът за това какво ще оставим след себе си. Дори при добре организираните фалити, остават имоти на банките и трябва да знаем какво се прави с тях, какво се прави с имуществото на банката. Освен това знаем, че междуправителственото споразумение се отхвърля като идея. Радваме се, че докладчикът подкрепя един такъв подход. Спомняте си доклада на Ферейра от преди няколко години. Знаем, че този формат обикновено води до по-малка прозрачност по отношение на гражданите. Иначе не успорваме ролята на министрите. Благодаря на всички. Ще работим конструктивно, за да се постигне напредък но пак ще кажа, не бива условността да се превръща в извинение за това нищо да не се прави. Благодаря, господин Папа Димолис. Благодаря ви. Европейската схема за застраховане на депозитите е е стълбът, който ще ни помогне да е, стабилизираме банковия съюз. Е, Европейския парламент още през март 2016 година подкрепи тази идея. Е, тук вече се предлага една определена схема с срокове. Струва ми се, че всяко забавене просто ще отслаби процеса. И затова е, мисля, че в интерес на, е, на економиката, на гражданите на първо място, на е, банковия сектор е да се действа бързо. Е, мисля, че е, изборът на Трамп е, за президент на САЩ е един допълнителен фактор, който допринася за нестабилност в световен мащаб. Така че всяко отлагане. Е, Всяко забавене и всяко прекомерно взиране в това досие е от, най-вече от така, пречупвайки нещата през ъгъла на тясно партийните интереси би било пагубно. Благодаря на докладчика за изпратения е, доклад е, на 3 ноември. Е, имаше известно забавяне с около 20 дни, струва ми се, без забавянето от предварително оговарения срок. Така че имахме по-малко време да проучим текста. Би трябвало да имаме предвид, естествено, всичко това, което е, е предвидено, трябва да се спазва. Е, ще трябва да се справим е, с тази сложна тема в рамките на вече създадената и очертана схема за гарантиране на депозитите. Струва ми се, че 8 години са повече от достатъчен период за предприемане на необходимите стъпки. В никакъв случай не бива да позволяваме да се подкопават устоите на този първи стълб. Въпросът е дали системата, е, схемата за застраховане на депозитите е, ще бъде създадена на основата на е, предложението на комисията или ще търсим една основа, която се подкрепя по-широко и ще позволи реално гарантиране и застраховане на депозитите във всички държави членки и ще допринесе по този начин за стабилизиране на банковата система. Другия вариант е така да се каже да се действа лакарт. Първо малко от първия стълб, след това по-нататък продължаваме с втория, с третия стълб. Като се стигне до третия стълб, казваме, айде връщаме се малко сякам първия стълб. А, не бива така. Според мен първият стълб трябва да бъде изграден изцяло. Това е най-важната основа, фундамента. Доклада на Естер Деланга като че ли продължава дисбаланса, тъй като е, все още е, липсват необходимите е, условия за създаването на ЕДИС. Струва ми се, че условията и сроковете са един много важен момент в това отношение. Не бива да ги пренебрегваме. Така че На нас не се струва, че предложението на комисията е твърде амбициозно, но а, трябва да продължим с дискусията а, на а, тази схема с трите фази а, до 2024. При всички положения обаче трябва да имаме предвид и някои други фактори, а, като риска за вложителите е основният фактор, който трябва да ни ръководи. Как да е, е, намалим този риск? Как е, да създадем предпазни механизми, надежни предпазни механизми? Как да намалим а, е, а, е, моралния риск и националната дискриминация. А, е, това е големия въпрос и също времено от 0,4 до 0,8, е, е, така да се каже, нарастват е, разходите за европейската схема ЕДИС. Това е 50%, два пъти повече от предвиденото би трябвало да предвидим много добре и да преценим всичко, за да предотвратяваме и национални и европейски банкови кризи и също времено да можем да осъществим всичко това. Няма да можем да заплатим всичко и да поемем покриването на риска изцяло само по линия на националните схеми за гарантиране на депозитите. Така че трябва да ангажираме в по-голяма степен и самите банки и да създадем в зависимост от степента на риска и някои допълнителни подфондове, така да се каже. Струва ми се, че е, говорим за е, действително е, много важна тема, господин председател. И не, няма нужда да лимитирате по време изказванията. И така, националните схеми е, ще трябва е, да е, поемат покриването на риска и по отношение на трети страни. Европейският парламент, ще напомня това, приветства през март тази година предложението на комисията, което включва три фази и е, тази схема предвижда е, един постепенен подход. Е, през застраховане, с застраховане, след това пълно застраховане. Докладчикът предвижда само две фази в това отношение, т.е. прескачат се важни стъпки. Смятаме, че тази посока не е правилната. Освен това има и други е, проблеми, които ни тревожат, е, е, но ние приканваме на ръководство на нашата комисия да покани и комисията на един по-сериозен и задълбочен разговор по а, двете предложения, които лежат на масата в момента. Ние вече разполагаме с анализа на комисията и оценката на въздействието. И така, предложението на госпожа Деланге всъщност е, е, не помага за преодоляване на рисковете е, в банковата система на Европейския съюз. Напротив, той допринася за увеличаване на този риск. Това е предложение, което всъщност подбира само определени елементи от банковия съюз на европейско равнище, които, така да се каже, могат по избор участниците да подбират. А това не е правилният подход. Да, благодаря ви. ще трябва да обсъдим с докладчика нещата, но а, ние вече се договорихме с госпожа Деванге, че а, ще можем да съкратим сроковете, така че 16 декември е, така да се каже, а, следващият а, а, срок. И така, господин Ламберт е следващият оратор. Добро утро! Много благодаря на Естер за извършената работа. А, аз бях сигурен, че е, няма, е, така да се каже, да се обърнат нещата с е, краката нагоре, но също времено ще се добави нещо много важно и по този начин ще можем да постигнем повече господин Люке тук ни представи становището на господин Люнес и от това, което чувам тук, аз оставам с впечатлението, че някакси някои от нас не желаят да се постигне напредък по това досие. Естер, мнозинството обаче, е, може би, ще те подкрепи. Е, очевидно не си струва да а, е, разхищаваме политически а, е, капитал а, и време а, и а, да а, продължаваме да обсъждаме нещата с хора, които очевидно искат да ни върнат назад или целят именно обратното на това, към което сме се устремили и така. Просто продължавай в посоката, в която си поела, ние ще бъдем с теб условията не се отнасят естествено единствено до определени опции, не става дума единствено за парична единица, еврозона или не еврозона, става дума за създаването на достатъчно условия за гарантиране и застраховане на депозитите не съм съгласен с изказвания, които казват сега вече е, установяваме, че дори сме по-малко стабилни, по-малко сигурни. Не. Е, е, ние все още не сме приключили с банковия е, съюз. Е, разполагаме с е, достатъчно капацитет, за да го направиме. Европа е, сама би трябвало да създаде този банков съюз аз мога да проследя една голяма част от твоите тези идеи. Може би ще трябва да ги допълним малко, но това е задължително, което ти предлагаш, да. И още нещо – оценката на въздействието на комисията, начина по който я прочетохме, е, поне и разтълкувахме, бе в посока повече взаимност, което ще обещае, ще гарантира, така да се каже, и стабилизация, и повече ползи, повече рентабилност. Аз изпам, че ти изпрати един имейл а, вчера а, и ти каза, че е хубаво да се съберем, а, ние докладчиците в сянка, за да а, разтълкуваме отново а, всичко това, което е записано в оценката на въздействието, направено от комисията. Първата фаза. Ние смятаме, че в случай на недостиг на ликвидност ще трябва да се предвиди, така да се каже, ликвидност, един коефициент на нали, ликвидност, да кажем 20% в първата фаза, но при всички положения това трябва да е на лице в първата фаза през застраховане на това, което ти предлагаш, действително е подходящо за всички банки. Това е в случаите, в които има недостиг, липса на ликвидност. Ние се нуждаем от една пълна схема за гарантиране, за застраховане на депозитите и това предполага вече 100% покритие. Ако избухват пожари само тук, там а, а, не са ти необходими чак толкова средства и възможности технически, за да е, гасиш пожара. Но когато е, пожара, така да се каже, обхваща целия град и е, е, просто е, е, са необходими действително много средства и усилията на всички, за да е, се потуши. Е, чувам, бих казал, е, два вида музика. Е, от една страна хората, които а, е, а, е, говорят за а, нестабилност, а, за крехкост и, и за необходимостта да се стабилизираме. И чувам тук германския колега, който като че ли иска а, пее песента на отслабването на банките, на а, а, ако не се лъжа, най-така да се каже уязвимата и застрашена банка в момента е Deutsche Bank. И тази банка е, е направо бомба. Да нямаме се, че няма да избухне за цялата банкова система на Европа нека да поразчистим нещата. Навсякъде, ама навсякъде наистина, преди да се стигне до а, пожар, който ще запали и къщата на съседа. Това е моята музика. А, става дума за намаляване на риска, казвате ви, и сте склонни те да се каже нищо да не правите. Да, ние искаме да намалим риска, ние искаме а, е, е, да е, подкрепим всички тези инструменти, които вече сме създали и които е, отчасти работят. Каде и кадър е те действат, но очевидно са недостатъчни тези капиталови изисквания. Така че е, Deutsche Bank е, е, почва да се развива по-зле и от италианските банки в момента. И кажете ми какво става. Естествено, трябва да поработим по условията и да довършим с изброяването им и уточняването им. Но може би всичко това ще се уточнява по линията на делегираните актове, предлага комисията. Аз си мисля да понякога, че в някои случаи акт за изпълнение би бил по-подходящ, но това ще уточняваме. Някои от елементите ще трябва да се добавят, най-вече по отношение на експозицията на държавния дълг. Очевидно това ще бъде, така да се каже, периодична работа. Циклично ще се появяват тези предложения за актове в резултат на реалността, която се променя, но всичко това трябва да го уточним предварително. Имам и допълнителни идеи е, дали е, съответните цели, които сме си поставили като проценти, е, са най-точните? Не трябва ли да помислим и за 50%? Какво ще направим с лицензирането на банките? Какви ще са разпоредбите, които ще гарантират най-висока степен на застраховане на депозитите? Така че е, е, нещата да се развиват е, по един ясен и предварително определен начин между държава А и държава Б, независимо от това дали става дума за еврозона или не. естествено, взаимния подход, принципа на взаимност, как ще е, се справим именно с липсата на ликвидност. Имам предвид не само е, случая в Германия, но и изобщо. И много-много е, други елементи съм си отбелязал, които ще трябва да обсъдим помежду си кога е крайният срок за изменения. Е, е, знаем вече, че 16 декември е крайният срок за нас, но при всички положения ще трябва да помислим по е, оценката за въздействие на комисията, за да сме сигурни, че по еднакъв начин тълкуваме нещата. И предлагам да създадем нещо като коалиция на волята, на добрата воля и да работим в рамките на нашата е, коалиция и да не се отклоняваме, независимо от опитите на унези, които искат да ни отклонят и които очевидно действат деструктивно. Благодаря ви. Кодзани. Марко Дзани има думата. Благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за нейната работа по този текст. Знаем, че проведохме доста заседания, работихме заедно месеци наред, разгледахме всички възможни предложения, предложенията на комисията и ние трябва да продължаваме в същия дух. Защото проблемът с това законодателно предложение е свързан с липсата на политическо съгласие. Тук имаме различни визии, различни модели. Те се подкрепят от различни политически сили. И това си личи и по дебата, който водим във връзка с доклада ние говорим за ключов елемент на доизграждането на банковия съюз, който е толкова важен за еврозоната. Необходимо е да се стабилизира банковата система, така че тя да е по-сигурна. Това трябва да е и основната цел, от която винаги да се водим. Лично аз мисля, че ще има доста трудности. Иначе позицията на моята група и моята позиция като докладчик в Сянка е много положителна. Нашата критика винаги е била конструктивна. Ние искаме един прагматичен подход, но не виждам никакъв шанс да има политическо съгласие нито в парламента, нито в съвета, макар че би трябвало този доклад да цели стабилност на системата. Опасността е обаче, че ще вложим твърде много усилия в нещо, което в крайна сметка или няма да успее, или ще подкопае стабилността, защото имаме много разногласия. Ще имаме и насрещно предложение, отразено в нашите изменения. Така или иначе, е предлаганото отслабва и без друго слабото предложение на комисията. Има и някои подобрения, като намаляването на трите етапа на два. Това е нещо положително, защото е вид упростяване. Трябва да сме сигурни, че системата работи при пълен капацитет. Но така или иначе, дори да има изменения, опасността е, че като цяло се разводнява предложението. Има термини като подкрепа за ликвидността, вместо да се каже финансиране. След това вие говорите за покриване на свръх загубите мутуализиране на подхода, според мен всички тези езикови проблеми и промени всъщност отслабват предложението. Те го правят твърде общо, за да бъде от каквато и да било полза. Освен това се прави разлика между национални фондове и европейски фондове. Всичко това е твърде сложно. След това се говори за съвместния капацитет 0,2% от всички депозити. Това би било доста недостатъчно – ние имаме нужда от полезен инструмент, който да може да се използва при криза на системата. Но според мен заложеното трябва да се увеличи до поне 0,8% от депозитите, защото в противен случай предложението просто не е достатъчно стабилно. Липсва му механизма за подкрепа. Ние разговаряхме и с представители на FDIC в САЩ. От тях също разбрахме, че е много важно да има финансова опора на системата в времена на криза. Каквото и да се случи, текущите сметки на нашите граждани трябва да бъдат защитени. Банковата криза в САЩ през 2008 година всъщност струваше милиарди долари на американците. И няма ли някакъв финансов механизъм за подкрепа, това би било абсолютна лудост. Централната банка би трябвало да бъде последния възможен кредитор. Само така в механизма ще има доверие и текущите сметки на гражданите ще бъдат защитени. Ние искаме убедителен отговор. Искаме да стабилизираме банковата система на еврозоната и банковия съюз да бъде доизграден – сериозно, защото е необходимо да сме сигурни, че ще има доверие, че това може да бъде направено за нас, да кажем на хората, тези цифри, които виждате на екрана, когато гледате сметките си, те са реални, те са гарантирани, Необходимо е инструментът наистина да бъде работеща за намаляването на ангажиментите по плащанията. Тук има една въпросителна. Ясно е, че възниква въпросът, ако има криза на системата, банките ще уважат ли своите задължения за изплащане? Ето това са някои от важните въпроси. Ние като група очакваме да работим, да подобрим предложението, но на този етап не мисля, че предлаганото наистина гарантира стабилност, а системата има нужда от стабилност. Не виждам някой от Европа на нациите и свободите. Спонтанни изказвания, господин Бауц. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Първо, благодаря много сърдечно за великолепната работа на Естер Даланга. А, съветът все още не е започнал, както се казва, да се подготвя, а Нашият докладчик вече е, е, така, с изпреварващи темпове работи по темата е, и така. Е, текста е, би, и тази дискусия би трябвало да се разглеждат само като начало на всичко това, което предстои. Естер Делянге е използвал много смислено е, е времето, е, за да очертае най-важните моменти от една страна ние разполагаме с национални системи за гарантиране на депозитите, които ще запазим. Подчертава се необходимостта от намаляване на моралния риск, не само на национално, но и на европейско равнище. И необходимостта от намаляване на риска също не само на национално, но и европейско равнище. И е, текста, който е, предложи Естер, е, всъщност допринася за едно по-добро разбиране на всичко това, което се случва и предстои да се случи е, в тази сфера. А, е, цялата тема, бих казал, е изключително а, е, политическа, така че а, е, ни е необходимо достатъчно време за дискусии. Анализът на последствията, представен от комисията, според мен не е задоволителен. Това не е истинска оценка на въздействието. Анализът не дава отговор, в крайна сметка, на въпроса за последствията на определени степени и равнища и за това как ще действат националните системи за несъстоятелност, които са доста различни. Така че Естествено, всичко това, което вече сме приели миналата година, ще ни помага, но при всички положения докладчика е на добър път. Хубаво е да се е, обединят, е, е, така да се каже, възможностите за презастраховане и застраховане. Необходим ни е един ясен подход, който да бъде добре балансиран и да бъде подкрепен от колкото е възможно повече от нас. Благодаря. Перванж Берес има думата. Благодаря на докладчика. Мисля, че в крайна сметка се поставя предложение, което е много важно за Европейския парламент, който също е участник. Необходимо е Европейският парламент да изпълни своята роля, да заеме позиция в този дебат – Същевременно малко ми е мъчно, че това предложение, което толкова дълго чакахме, стигна до някои журналисти, тъй да се каже, и те бяха запознати още преди ние в парламента да се запознаем, което до някъде е проблем за процедурата, но не това е най-важното. Най-важното е подхода на докладчицата. Това е подход отдолу нагоре – може би. Докато идеята на Банковия съюз беше подход отгоре надолу, ще обясня. При Банковия съюз водеща беше глобалната визия с трите стълба. Третия стълб е гаранцията за депозитите. Знаем, че доста от държавите членки се чувстваха неспокойни и искаха да намерят някакво решение. Но по този път тръгнали се възниква опасността самата идея за банковия съюз да се остане някъде на страна, някои да минят между капките и всъщност да не се изпълни основната цел, а именно да спечелим доверието на гражданите в сигурността на системата, такава каквато съществува. Система, която се основава на истинската европейска солидарност. Няма да навлизам в детайли, дали да има условност или не. Има изменения и се радвам, че срокът за тях е удължен. Само ще добавя два елемента – аз се притеснявам от този трети етап на пълна мутуализация, който да се остави изцяло на делегираните актове. Освен това, ще започне едно обратно броене. Нещо друго, което ме притеснява, е дискусията в съвета за тъй наречения бакстоп – ние не виждаме да има кой знае какъв напредък. И в парламента също трябва да разгледаме този въпрос много внимателно, но така или иначе се радвам, че работим по това толкова важно предложение. Благодаря, госпожо Перес и сега заместник председателя Саймън. Als wir die Diskussion um EDIS begonnen haben, habe ich in der ersten при е, първия разговор, който проведохме, е, посочих, че ни е необходима повече стабилност. И това е основната ни цел. А това означава, че никой няма полза, ако е, увеличим общо нивото на <clears throat> на стабилността в е, отделните държави това ниво на стабилност е, е, пада. И а, аз имам а, една голяма молба. А, помислете върху това разделение, което въвежда Естер Деланге. Ланге от една страна националните системи за гарантиране на депозитите, които продължават да действат, а от друга страна европейска солидарност, за която е, ние пледираме поне повечето от политическите групи в е, парламента. Нуждаем се от повече Европа, повече сигурност, повече стабилност в Европейския съюз но би трябвало да помислим съвсем конкретно и детайлно по отделните аспекти. И в рамките на нашата дискусия ще се спра на някои от тях и ще поставя някои въпроси. Ако разширим и доизградим системата, ще трябва да обхванем и подобни въпроси ще възникват проблеми в определена държава член, да кажем, в които ще се налага да се използва и фонда на европейско равнище. Защото, в крайна сметка, кризата в една държава член засяга всички, от нас, всички нас в Европейския съюз. И така, от този общ европейски фонд ние ще трябва да създадем някакъв правилник, за набиране на средствата и за вноски, защото всеки от нас в крайна сметка ще може да ползва тези пари. Освен това ще има, така да се каже, една национална, но европеизирана камера как в отделните държави членки нещата ще се отнасят към тази е, национална европеизирана е, камера. Ще има е, две камери или само една? Още един въпрос, който се отнася до това за какво може да се използват средствата. Благодаря на Естер Деланге за това, че тя подчертава необходимостта и от альтернативни средства. Да, госпожа Деланге говори и е, за альтернативните възможности, които ще са а, е, на лице в е, други държави или по отношение на други банки. И така тук трябва да се помисли сериозно за това, че са а, необходими средства, които ще се използват в случай на фалит на банка, така че клиентите от, една, от фалиралата банка да се прехвърлят към друга банка. И по този начин всъщност клиента няма да губи нищо, е, защото е, всичко онова, което той е притежавал, ще се прехвърли и ще се поема от е, другата банка. Трябва да помислим дали това в крайна сметка не е най-благоприятното решение за всички участници и дали това не е най-надежната защита, включително и по отношение на така, клиентите, които в противен случай биха получавали обещетения от фонда. Е, и така, е, хубаво е, че имаше предложение за удължаване на срока. Е, от сега мога да кажа, че се радвам на по-нататъчните дискусии с докладчика и с останалите колеги. Благодаря. Благодаря, господин Симон. Давам думата на господин Тойрер. Благодаря, казва господин Тойрер. Много положително съм изненадан от доклада на колежката. В този доклад се включват нови е, въпроси, нови аспекти е, в дискусията. Темата е сложна, но е, докладът съдържа редица нови импулси. Обаждам се, тъй като Филип Ламбертс, който преди това говори, но сега а, не е тук. А, така, отправя някои а, конкретни въпроси към германските колеги. Ние до сега винаги сме работили добре а, с всички останали в еврозоната и в Европейския съюз. Винаги сме обсъждали европейското измерение. А, не сме гледали нещата единствено от а, така пресъгъла на националните интереси. Сега виждам колегата вече тук. А, а, преместил се. И така е, трябва естествено да се имат предвид и националните рискове, но и е, европейските е, интереси и духа на европейските договори предполага да се търси европейско решение. За това е, е, обсъждаме е, темата, търсим най-добрия инструмент съгласно принципа на субсидиарност и също времено е, е, така, общата отговорност е, е, или обобществяването в смисъла на европеизирането и отдържавяването трябва да се разглеждат именно в духа на европейските договори. Това са в крайна сметка и отчасти добрите отговори така, в предложението има един пакетен подход. Предложението е насочено към най-съществените проблеми, а именно Липсата на а, покритие, така да се каже, за някои от държавните облигации, а, а, което а, за експертите е факт от много време и също времено това увеличава риска и създава рискови а, фактори за рискови операции на банките. Трябва да имаме предвид, може би, и а, този аспект. Естествено, това предполага вече една нова основа за разговори още веднъж при всички положения декларирам, че ние сме се старали винаги да гледаме на нещата не само така с слагайки националните очила и, и от гледна точка на националния интерес, а винаги сме се старали да проявяваме европейско отношение, европейски подход към нещата. Това е изключително важно и за нашето предложение. Именно европеизацията на съществуващите вече национални институции е, не означава в никакъв случай разграждане на тези национални институции и инструменти. Не, в никакъв случай. Напротив, е, е, в целта е да се запази националната защита на влоговете на гражданите, но и да се създаде допълнителна европейска защита. И така, има ли други, които желаят думата? Ако не, давам думата на докладчика. Благодаря, благодаря много на всички колеги, които общо взето подчертаха проблемните области в това досие. Ценя високо факта, че говорим открито и честно. Благодаря ви за онези бележки, които бяха с силно технически характер тъй като те ни помагат да се предвижим напред. Разбирам, че има много технически аспекти, като като а, така наречения бук трансфер, който е в а, ръцете на ЕЦБ. Всичко това са много интересни неща и те допринасят за доклада. Няколко думи за нашите приятели от медиите. Те си свършиха работата и публикуваха много напредничава версия на доклада. Не ми хареса обаче, че координатора на социалистите сочи към докладчика. Знаете, че парламента е доста пропусклив и ако видя, че има изтекли версии на доклада, ми се иска те да бъдат поне на 10 дни, преди да представя окончателния вариант на доклада. Онези, които се интересуват, например, да си спомнят, че текста ми по, по доклада за експозицията на държавния дълг беше доста по-различен от това, което беше изтекло. Между другото, каквото и да изтича, информацията не идва от нас. Не знам откъде идва тази информация. Обръщам се към координатора на социалистите. Трябва да посочите с пръст някого други го. По съдържанието на доклада. Естествено, аз съм готова да разгледам допълнителния анализ на комисията, да разгледам трактовката на комисията. Много колеги говориха за това. Не знам дали ще имаме време за нещо подобно. Ясно се казва обаче на страница 4, че задължителното презастраховане е по-добро от задължителното отпускане на средства и освен това то има почти същите резултати, както взаимоспомагателните фондове. Това не са мои думи, това са думи, които са в допълнителната оценка на комисията и мисля, че те са много важни. Колеги, никога не съм искала този инструмент или това оръжие да бъде без барут. Не, трябва да имаме достатъчна способност за действие. От друга страна, трябва да бъдем честни. Това не е базука, която ще реши всички проблеми, пред които е изправен банковия сектор в Европа, но банковия съюз трябва да бъде допълнен и тук съм съгласна с вас. Що се отнася до размерите, трябва ясно да ги очертаем. Филип Ламбер каза следното. Какво да кажем за по-големите банки с системно значение и колко важна е, е втората фаза, която предвиждате за тези банки. Нека да бъдем честни. Тези банки ще попаднат в рамките на е, текстовете за е, спасяването, за преструктурирането, а не за платежоспособността. По отношение на времето мога да проявя гъвкаво с сроковете, имам предвид. Нивото на амбициозност тук не е по-низко, не трябва да е по-низко от нивото на амбициозност в предложението на комисията. Аз не засягам тези 0,8%. 0,4% в рамките на националните схеми и 0,4% в Европейския фонд представляват точно същото. И тези е, две системи са тясно обвързани и и се координират от една европейска система. Господин Пападимулис 0,4% са в рамките на Европейския фонд. И вие казвате, че 0,4% от вашия национален фонд няма да бъдат изпълнени. Ако това е така, да, ще е, навредим на жизнеспособността на системата, но аз е, не предвиждам да, да има възможности да се повлияе отрицателно на системата. Всъщност ние се опитваме да организираме отговорностите и на национално ниво, и на европейско ниво. И ако това се случи, системата ще проработи. Но иначе няма да стане е, това. Някои говорят за морален риск, на други този термин не им харесва. Трябва да намерим начин да създадем система, която да се основава на европейска солидарност и отговорност, както и на национална отговорност и солидарност. И така отговарям на колегите от групата на социалистите. Вие казахте, че Що се отнася до националното ниво, е, ще има затруднения. Ние трябва да поговорим за това как да организираме отговорностите, така че да, да няма затруднения. Е, как да имаме една обща европейска система, която да бъде точно толкова жизнеспособна, както е в предложението на комисията. Силви да, рамката за неплатежоспособност е доста сложна и тъй като тя е в ръцете на министрите на финансите, това си е само по себе си достатъчно проблематично. Ако сложим в ръцете на други министри, ще има допълнителни проблеми. Аз съм съгласна. Но неплатежоспособността е много важна, за да решим тази главоблъсканица ние слагаме списък с условия не просто така. Не имаме списък с условия, който наистина да отговаря на тематиката на схемата за гарантиране на вложенията. И мисля, че платежоспособността е важен елемент. Попитахте се ви за намаляването на риска. Дали става дума за някакви паралелни усилия или за нещо като блокировка за системата. Очарованието на тази система е, че имаме пълни, пълноправни действащи механизми за, за ликвидност, които да могат да бъдат активирани. И е, предпазни механизми. Показаното от господин Симон той е, напусна залата, така че ще се обърна на двустранни начала към него. И накрая реда на връщане на, насредствата. Той е обратния спрямо използването на средства от, от фондовете. Това трябва да се подчертае. Очаквам с нетърпение вашите изменения. Обедена съм, че те ще бъдат много, много и много. Това не е края, колеги, това е само началото. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Госпожо Ланге, аз съм напълно съгласен. Това е само началото. Не попитахте комисията дали не иска да каже нещо. Според секретарията сме се договорили да не даваме думата на комисията, освен ако те много, много силно не желаят да се изкажат. Комисията отрича, благодаря, казва председателя. Значи, преди да ви представя крайния срок, крайните срокове за този доклад, искам да кажа нещо във връзка с крайните срокове за, за банковия съюз. Значи, говоря за банковия съюз. Крайният срок за измененията ще е 16 декември, разглеждането на измененията ще бъде на 12 януари. Гласуването в комисията трябва да бъде на 25 януари и гласуването в пленарна зала на втората пленарна сесия през март. Що се отнася до сроковете за настоящия доклад, крайният срок за измененията е 16 декември, разглеждането на измененията 25 януари, гласуването в комисията още не е ясно кога ще бъде. Остава ми само да ви съобщя, че след 30 минути ще имаме а, отворена среща на координаторите с а, съответния председател. Значи това ще бъде в 12.15. Прекратяваме заседанието сега за около 30 минути.